Um, Добър вечер, скъпи колеги. Започваме с съобщенията на председателите. За съжаление, днес няма да имаме превод на датски, малтийски, хърватски и ирландски. Второто съобщение на председател е свързан с делегираните актове и актовете за изпълнение. На 8 ноември парламента получи проектът за решение за изпълнение, разместващо решението 319 от 2010 година, свързан с техническите особености на единните формуляри за визи. Основният законодателен акт е регламента на съвета 1683 от 1995 година. До 10 в прошурата на комисията Либе за комитология от 30 ноември беше публикуван с крайният срок за обра... възражение. Ако, няма, ако някой иска да възрази, може да го да направи до 24 ноември 2017 година. Ще гласуваме електронно в 20 часа днес. Моля ще си подготвите картите си за гласуване. Виждам, че господин Енгел е вече е тук, така че можем да започнем а, с точка трета. Припомня ви също така, че нашето съдание ще продължи само един час от 19.30 до 20.30. Първата ни точка по същество е точка трета, годишния доклад относно положението с правата на човека в Европейския съюз през 2016 година. Мога да ви припомня само, че на 19 октомври господин Енгел, който разбира се е докладчикът ни за доклада за основните права за 2016 година, представи своят проект доклад. Имаш, бяха внесени общо 596 изменения и сега ще пристъпим към разглеждането на част от тези изменения. Франк, имаш думата. Thank you, Claude. Благодаря, Клод. С пълно право каза, че до някъде се радвам, че бяха внесени само 596 изменения. Очаквах броят им да е 4 цифрен, но 596 изменения са достатъчно, за да поработим по компромисните изменения. Знаете, че от самото начало заявих, е, че предвид техническите ограничения за този доклад и заради политическото послание исках да се съсредоточа на първо място върху върховенството на закона и на второ място върху миграцията е, и интеграцията на второ място. Но голяма, се оказа, че голяма част от внесените изменения също са, засяга тези основни две водещи теми, което е много добре и което ще е, даде възможност да, да е, изготвим възможно най-голям брой компромиси. Но от самото начало на всички им беше ясно, дори и на мен ми беше ясно, че ще има и други притеснения, че колегите ще се спрат на други теми, които не са сред моите приоритети и че те също по някакъв начин трябва да бъдат включени в доклада. Става дума за малцинствените групи, както за, по отношение на половата ориентация, така и по отношение на традиционните малцинства, които по принцип се включват в годишния доклад и разбира се ще взема предвид голяма част от предложените изменения. А също така имаше и много силни притеснения, изказани относно положението на децата, които също, разбира се, ще взема предвид. Разбира се, има опасност в крайна сметка текстът отново да се окаже много дълъг. Ще се опитам да го избегна, доколкото е възможно, като едновременно с това отразя възможно най-голям брой от притесненията на колегите. В сряда ще се проведе заседание с докладчите в Сянка и ще видите, че на него вероятно ще се опитам да залича части от текста, които всъщност го осложняват, без по някакъв начин да го подобряват или обогатяват по същество. Всъщност основното ми съоплощение в самото начало е текста да остане възможно най-кратък. С това приключвам встъпителни си думи. Разбира се, ще включа каквото мога. Поне според мен това не е тема, на която трябва да гледаме идеологически, а е доклад, който сме взели решение да изготвим като институция, защото из целият Европейски съюз положението с правата на човека си остава незадоволително. Критики могат да се отправят към всяка една държава членка при по-внимателна проверка. Затова трябва да сме много бдителни за това какво гласува доклада си и какви последващи действия се предприемат след него. За това приключвам. Благодаря ви. И аз много благодаря, Франк. Някои от докладчите в Сянка са тук, за което им благодаря. Благодаря ви, че сте тук в понеделник вечер в Страсбург. Сесил Кенге е докладчика в Сянка от Демократите. Eh, Благодаря, Клод. Благодаря на докладчика за презентацията. Искам да припомня, че че споделям духът е, и структурата на годишния доклад, който е, представен от 2017. Структурата е ясна и съдържа много информации. Това е малко целта, която си бяхме поставили в началото, когато се срещнахме. Но независимо от това, идеята ми, е, че е, този синтез не е подходящ и не се връзва с е, съществото. Има повече от 100 изменения. Докладчикът сигурно ще има възможност да подсили този доклад без, разбира се, да се повтарят, да, има излишни повторения и така. Както каза докладчика, се очаква много повече от това. Но някои, някои изменения са наистина много важни във връзка с проекта за доклад. Ще се определят какви са приоритети за нашата група и ще изходим от състоянието на правата според мен доклада е добър, но независимо от това има много интересни неща в измененията, за да се засили всъщност правата, да се засили, да се подобри това положение, като се позваваме на член 2 от договора, но най-вече като използваме инструменти, които са на наше разположение, за да защитаваме състоянието на правата, най-вече като се прибягва до член 7. И другото нещо за миграцията и интеграцията, според моята, нашата група, това е най-чувствителната част от проекта и използваната терминология не е много ясна, не държи сметка добре за позицията, която е взел парламента в една резолюция, предишна резолюция и се съсредоточава изключително върху Африкана, Африка. А говорим за, в крайна сметка, за Европейския съюз Измененията, които представих, е, представя това явление на миграцията, колкото е, анализира причините е, и ангажиментите от страна на Европейския съюз. И липсват много разпоредби по този въпрос и някои, някои правителства трябва да се оправят политика на отношение на приема а, все пак трябва да се държи сметка за причините, поради които хората напускат своите, а, своите страни, но заслужава си да се засили аспекта, свързан с а, борбата срещу дискриминацията, най-вече жените и малките и децата. Освен това се иска създаването на един европейски фонд за и смятам, че за да може да приемем един доклад, който да бъде пълен, има възможност тази седмица ще се срещнем и ще се обърнем към политическата ни група да формулира някои компромиси в посока на засилването на проекта за доклад. Благодаря. Much, And... Много благодаря, Сесил. Натали Грисбек замества го Мишел като докладчик сянка от АОД. Благодаря, Клод. Искам само да уточня, че аз замествам Луи Мишел. Това е докладчик е, сянка от нашата група и ще се, опитам да, ще се опитам да бъда вярна на така неговия, неговата идея относно доклада. Най-напред искам да благодаря Франк Енгел за чудесния проект. Е, проекто доклад той подчертава е, че се присъединява напълно към подхода, така както беше предложен от Франк за да се направи доклада не е толкова идеологичен, както беше казано, по-политически доклад, който да е да може да изпраща ясно послание по темите, които са засегнати. Миграцията, управлението, според него това са много подходящи избори. Що се отнася до управлението, той счита, че предвид е, настоящото състояние на нещата е, би било полезно Европейския парламент да участва по-активно и е, това, което нашия докладчик е, нарича зараждането на едно общо управление. членовете. Не, не трябва ние да бъдем някакъв разроден клуб и всеки да прави да, да живее сам за себе си. Що се отнася тази част предмет на притеснение, Луи Мишел би желал да се занимаем по-сериозно с засилването на популизма и екстремистските движения, които говорят за и представят идеи, които напълно противоречат на европейската структура и които са пряка заплаха на основните права на Европейския съюз. И това е свързано с политиката на управление. Е, и трябва да обърнем особено внимание в този доклад, според нашия докладчик Сянка. Луи Мишел подчертава, че тъй като участвал многократно в изготвянето на този годишен доклад, или като докладчик, или като докладчик сянка. Той ме помоли да подчертая, че много добре знае, че не е лесно а, всичко това, но той а, има доверие в докладчика за да може да намери силата и разума, за да може дискусията между докладчиците в сянка да бъдат градивни и да постигнем един кратък и ясен текст. Thank you very much, Natalie. Много благодаря, Натали. Ферера от името на СВПД. Благодаря, господин председател. Благодаря също и аз на докладчика за а, този проекто доклад, което е добра основа за нашата работа. Аз бях също и докладчик за този през 2013 година, 2014 година. Знам колко е трудно да се изготви един проекто доклад по един толкова, толкова широка тема и с толкова деликатни инструменти. Припомням си колко беше трудно да се постигнат и компромиси. И да се запази една ясна, точна структура. Затова напълно споделям това, което беше казано и аргументи, които бяха представени като приоритети, да се запази един текст, който да бъде ясен за този, който го чете, да има ясни послания. говори се за 2016 година, която е много важна година, защото се отнася до управлението на миграционните потоци, така че важно е да се отдели необходимото внимание на всичко това и да се подчертаят всички проблеми, които са свързани с миграцията. В този смисъл има и някои изменения, които ние представихме Целта е само да подчертаят някои части от е, проекта доклада и по-специално бихме искали да се изясни как Европейския съюз трябва да удари повече ресурси, за да гарантира ефикасна, е, ефикасна борба срещу е, трафика на хората и да се открие някаква альтернатива на незаконната иммиграция. Е, също така са подчертани основните проблеми на миграционните е, явления. В този смисъл участваме е, Европейския парламент да осъди ясно всякакво споразумение, сключено с диктаторските режими или които не спазват основните права, за да се намали в крайна сметка този поток на иммигранти към Европа. И за мен също е много важно борбата срещу корупцията, по тази точка аз благодаря на докладчика, който подчерта, въведе тази тема в доклада и не си искаме. И скоро ще сработи по това. Корупцията знае много добре, че е на конкретна заплаха срещу правилната държава и срещу всички граждани. И всъщност това се, е, на практика се намалява се равнището и качеството на публичните услуги, като се разхищават е, фондовете. Да не говорим за 2013 година и 2014 година доклад, докладите и много съм е, доволен също, че тази тема е включена и в доклада за 2016. Ще ми се комисията да актуализира исканията на парламента, да разгледа основните права в е, отделни държави, е, в някои държави, за да се избегнат проблемите, свързани с нарушенията. Е, а също така аз подкрепям докладчика и се надявам, че ще свършим добра работа по изготвянето на тези компромиси. Um, Благодаря, Лаура. Питър Нидем ми има думата. Благодаря ви съвсем накратко. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика за работата му. Неговият проект доклад е отлично от правна точка за по ни работа. Радвам се, че поставя център в доклада си върху върховенството на закона. Няма как да говорим за права на човек и основни свободи без да се гарантира върховенство на закона. Едновременно с това, ако погледнете съдържанието на доклада, оказва се, че положението плата на човека в Европейския съюз непрестанно се влушава. Вижте какво се случи преди два дни в Варшава. 60 хиляди протестанти настояваха за протестираха всъщност за чиста кръв в бяла Европа. А, и подобни протести имаше не само в Польша, имаше и в Унгария и в други държави членки. А, крайно десните тенденции се засилват и трябва да го отразим в доклада. Именно това е голямата заплаха за положението с правата на човека в Европейския съюз. Трябва много ясно да го заявим. Надявам се, че ще можем да включим чрез изменения в окончателната версия на доклада фактът, е, че поне за мен в момента най-голямата опасност правата на човека са крайните десница, международната крайна десница, която се разпространява в Европа. Благодаря. Питер, някой друг иска ли да вземе думата преди да дам отново на Франк? Не. Франк, искаш ли да отговориш? Съвсем накратко, както вече казах, ще се видим с докладчите в сянка в среда. И мисля, че ще изляза с а, един добър набор от компромисни изменения до сряда. Ще опитам да ги изпратя възможно най-бързо на докладчите в сянка но тъй като а, работим в а, много скратени срокове, може би най-малко повече време. Ще се опитам да съм подготвен колкото е възможно в среда. И пак заявявам готовността си да вземам предвид предложенията в всички области, включително и а, прехвърлянето на акцента по отношение на миграцията, както предлага Сесил. При първата редакция на доклада трябваше преди всичко да се образявам с ограниченията за броя знаци при изготвянето му. Ще видим как ще изглежда компютърната версия на текста. С удоволствие, разбира се, ще включа и предложението на Луи Мишел, посветени на върховенството на закона. И също така с удоволствие ще приема и а, предложенията на Лаура и другите колеги от Европа на свободата и както демокрация по отношение на корупцията. Пак казвам, не можах да спомена корупцията, защото бях ограничен при първата редакция с броя знаци, които мога да използвам, но със сигурност трябва да бъдем много сериозно внимание на корупцията и тежките последици за нашето общество. Убеден съм, че ще имаме възможност да обсъдим всички компромиси в среда и по-нататък. Благодаря, Франк. Да, всяка година не е лесна задачата да се изготви този доклад, така че благодаря и на теб и на всички докладчици в Сянка за усилията ви. Крайният срок е 11 декември. Гласуването е предвидено за 8 часа. Се питам дали не може да изместим по-напред някоя друга точка от дневния ред, да си улесни малко живота. Например, точка 7. Oh. Judith, do you want to take your item quickly now? Всички ли са тук, които трябва да чуят мъдрите слова по точка 7? Колеги, ако нямате нищо против, нека да разгледаме точка седма в момента Джудит е, ще ни представи текущото положение с тристранните преговори по доклада за предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари финансирането на тероризма. Ще си спестя встъпителното изказване и ще ти дам направо думата. Благодаря ви. Имам, имам няколко думи да кажа по начина, което се води тристранните проекти от страна на комисията и съвета. Трябваше по принцип да се проведе осмата тристранна среща утре след обед в 16 часа, но трябва да ви кажа, че от съвета заявиха, че не разполагат с мандат за преговори. Надявахме се това да е последната тристранна среща и да постигнем споразумение. Преговарям вече повече от година. Първо по време на Малтийското председателство. Си представяте колко трудно се водят такива преговори по отношение на доверието и прозрачността. Естонците направиха всичко по силите си, но миналата седмица им беше казано, че не могат да продължат и да сключат споразумение с нас утре, защото не разполагат с мандат. И предвид Луксликс, панамските досиета и сега последния скандал с Paradise Papers, много трудно можем да приемем факта, че в съвета не могат да се обединят и да подкрепят законодателно предложение, което да гарантира повече прозрачност и борба с изпирането на пари, избягването данъчно облагане и данъчните измами. Много трудно се обяснява това на общественото мнение, което очевидно вижда желание да се защитят на национално равнище хора, които вече са дискредитирали. Има явни слабости по отношение на юридически лица от трети страни, които развиват своята стопанска дейност в рамките на Европейския съюз. Paradise Papers ни показаха, че дружества и доверителни фондове непрестанно преместват своите активи в и извън Европейския съюз и ако не се справим с този проблем, ще оставим една огромна слабост. Казвам го, защото в момента обсъждаме какво да правим от тук нататък. Все още не, ням, не съм имала възможността да разговарям с докладчите в сянка и с докладчика Утре в 3 часа след обед имаме заседание с докладчите в сянка. Ще вземем решение какво да правим тук нататък, но и сега мога да ви кажа, че съвета, в съвета не са е в състояние да излязат с единна позиция и да сключат споразумение с нас предвид политическият контекст и Paradise, и Paradise Papers. Благодаря ви. Благодаря, Джудита ми. Нямаш как по-ясно да представиш позицията си по отношение на съвета. На всички ни стана ясно. Каза ни, че утре ще има заседание в 15 часа. Питам се, някой има ли въпроси към Джудит или коментари? Много важно досие, действително, в настоящият контекст. Добре, в такъв случай ни остават 7 минути до 8 часа и началото на гласуването ми. Ако искате, можете да разгледате е точка от дневния ред, моята, например. Не съм убеден, че всички докладчици в сянка обаче са тук за моята точка от дневния ред. Is it number six? No, that's Mrs. Ferron. Um, Mrs. Mrs. That's okay. No, no, I can, I can do mine quickly, if that's okay. Uh, colleagues, would you mind if I did another agenda item? This is only... Uh, колеги, имате ли нещо против, ако сега разгледаме още една точка от дневния ред? По този начин ще си помогнем да свършим по-навреме. <clears throat> Това е, става дума за пета точка от дневния ред. Аз съм докладчик по нея. Значи, става дума за доклад относно условия за пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова се изискваща висока степен на умения. Става дума за синята карта. Парламентът прие своята позиция на 15 юни, съвета на 26 юли. Върват дискусиите в добра атмосфера на сътрудничество между председателството и комисията. Бяха разгледани важни въпроси и а, синята карта а, към нея проявяват интерес много страни, но необходимо е първо хармонизиране на различните а, програми в рамките на ЕСЕ, а, обхватът на програмата също така, международната защита, а също така включването на необходимите умения, а, за които става дума. Това е въпрос, който решаваме в сътрудничество с Комисията по заетостта. Ще има три, още три сранни е, срещи, триалога преди края на годината и председателството полага усилия да може да сключим споразумение. А, виждам поне един от моите докладчици, всяка господин Енгел, не виждам всичките си докладчици, е, са докладчици в сянка. Ако имате въпроси по напредъка на триалога за синята карта, моля, дайте знак ако не ще върви нататък, си. имаш въпрос за синята карта ли? Да. Да, съвсем кратко. Работихме доста време по този въпрос. И този регламент, дъблински, дъблинския регламент е много важен момент. Бих искал да знае дали съветът разглежда целият пакет никой от тези точки, по които сме работили, е по-важно от някоя друга. Така че е много важно е, одобрението да бъде направено за целия пакет. Знаете ли, бих искал да знае какво мисли съвета по този въпрос. Благодаря, Сесил. по въпроса за синята карта не става дума за нелегална а, миграция. Нашия подход и подхода на комисията е, се опитваме да бъде той разумен. А какви са законните пътища за а, е, миграцията? А, и сега не, не, не правим нещо ново от нулата. Това е преразглеждане на съществуващата синя карта, която не е използвана прекалено активно, с едно-две изключения от страните членки. И а, дори при сега функциониращата синя карта съществуват определени трудности. Необходимо е да бъдат хармонизирани схемите, кои ще бъдат бенефициенти на международна, ще се ползват с международна закрила във връзка с използването на синята карта. Това са все важни и интересни въпроси. Мисля, че въпросът за легалната миграция е много важен. Той ще остане да бъде на дневен ред. Благодаря на докладчиците в Сянка за работата, която те свършиха по този доклад. Имате ли въпроси във връзка с синята карта? Бъргит. Не. Извинявай, малко се обърках, защото влезах по средата. Аз исках да говоря по шеста точка, но разбирам, че сме в момента обсъждаме пета точка, нали така? Аз а, а, малко скачам по дневния ред. Разгледахме някои точки преди да настъпи време за гласуване в 8 часа предварително ги разгледахме. Сега фактически е наистина 8 часа. Ще раз... приключихме с пета точка, сега ще гласуваме и след това ще преминем към шеста точка. Thank you. Okay, colleagues, if everyone is ready. Така, колеги, ако сте е, готови, можем сега да пристъпим към гласуване. Е, вземете местата си, ако обичате. Ще гласуваме поименно с картите. Okay, and we begin uh, with, we simply have one vote today and it is the um, draft report on the implementation of Directive 2011-93-EU e of the Parliament and Council of December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of Гласуваме по директива 2011-93 на Европейския парламент и съвета от 13 декември 2011 година относно борбата с сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, както и с детска порнография. Докладчик е Анна Мария Кораца. Искам да благодаря на всички. Имаме, искаме да изпратим един много, много силно послание, а, за че трябва да се работи по-опорито и по-бързо, за да има нула търпимост към а, сексуалната експлуатация на деца и детската порнография. Председателя, благодаря. Сега ще гласуваме. Започваме с трети компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Първи компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Втори компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 52-ро изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 53-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 54-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 59-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 60-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 61. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 62. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Четвърти компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 68 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 69-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 70-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 71. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Пети компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 73-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 74-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 75-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 77-мо изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Шести компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 81-во изменение, втората му част. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 83-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 84-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 85-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Осми компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 92 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 94-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 95-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Прието. 96-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 97-мо. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Прието. 98-мо. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Прието. Девети компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Прието. Десети компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Единайсти компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 112 изменение. Гласувайте, моля. Мисля, че е минус в списъка за гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 113. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 114. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 115. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 12. Компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 122 и 48. Те са идентични. Гласувайте, моля. 122 и 48. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приемат се. 123-то. Край на гласуването. Приема се. 13-ти компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 126 и 128, които са идентични, гласувайте, моля. 126. Край на гласуването. Приемат се. 133-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 14 компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 15 ти компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 144-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 145-то гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 146-то гласувайте, моля. Извинявайте, казва председателя. 146-то отпада. 16-ти компромис. Гласувайте, моля. 16-ти компромис. Край на гласуването. Приема се. 155-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 156-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 17-ти компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Сега а, имаме а, позоваване от едно до трето. А, гласувайте, моля. А, край на гласуването. Приемат се. Сега позоваване девето изменение. Край на гласуването. Десето изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Прието. 12. Край на гласуването. Приема се 13. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се 15-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 16-то. По 16-то изменение един повече е гласувал от НП. А, ако обича един от е, НП да се извади картата, не знам защо на този етап на гласуването се получи така, обаче един е повече. А, да, приема се 16-то изменение, сега 17-то, гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се 19-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 22-ро изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отвърля се. 23-то. Гласувайте, моля. 24 Край на гласуването. 25-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се 26-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 27. Гласувайте, моля. 27 и 28 заедно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приемат се 29-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 30 Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отвърля се. 32. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отвърля се. 34-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отвърля се. 35 Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. И така, стигаме до окончателното гласуване, поименно. Разбира се, гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 46 гласа за, един против и един въздържал се. Благодаря, колеги. С това приключихме гласуването и сега продължаваме с останалата част от нашия дневен ред. Минаваме към разглеждане на шеста точка. Моля онези, които напускат, да го направят възможно най-тихо. Така, сега шеста точка. Това е. Госпожа Файон не е тук, ще бъде заместена. Готова ли сте, госпожо? Колеги, опитвам се да а, свършим колкото може по-бързо. Не е включен микрофона на а, госпожата. Аз замествам Таня Файон, която не може да бъде тук. Тук става дума за регламента за квалификациите. На 15 юни гласувахме по този въпрос. Мандатът бе потвърден в пленарна зала през юли. Съветът прие на 19 юли частично своят общ подход на тази този момент искам да подчертая, че съветът не можа да приеме мандатът си, преговорния си мандат за целия текст, така че в момента той има ограничен мандат. Останаха открити някои въпроси, особено нези, които се отнасят до законодателни предложения от пакетът за обежище, по който съветът още не е приел своята позиция. Госпожа Файон бих искала да, искала да подчертая, че това все още няма отрицателно въздействие върху процеса на преговорите, но резултатът до голяма степен ще зависи от способността на съвета да приеме пълен мандат, преговорен мандат. Колкото до преговорите до сега, проведох два политически триалога, известен напредък бе постигнат по възможен компромисен текст – на техническо равнище бяха проведени и други равнища. Преговорните екипи обсъдиха първите 9 члена от регламента, включително и 8 член по вътрешната защита, който е първият главен спорен въпрос между институциите. Въпреки това, предвиждат се още два трилога до края на годината и вече е очевидно, че работата по това досие ще трябва да продължи и по време на българското председателство. Възрешете ми да използвам тази възможност и да призова съвета да приеме колкото може по-бързо преговора мандат за останалите а, членове на регламента и да бъде готов на компромиси, тъй като по няколко въпроси има значителни разногласия между парламента и съвета. Господин председател, е, напискам да направя, ако ми решите, една много кратка лична забележка. Смятам, че не е приемливо различните досиета по пакета за обежище да не са, че не са създадени координирано, последователно от комисията. Независимо от това, парламента успя да приеме становище след някои много трудни преговори. Съветът обаче като че ли няма воля и няма желание да направи това, което очаква от него, да свърши своята работа и ние трябва да помислим как да подтикнем съвета в крайна сметка да ни а, представи своите идеи по този въпрос. Председателя, благодаря. А, благодаря ви за това, че представихте а, мислите на а, госпожа Файон а, и за това докъде е стигнали преговорите в триалога. Е, и аз съм сигурен, че а, всички, които е, е, слушаха вашите обяснения, ценят е, вашите усилия. Колеги, е, много благодаря на онези, които останаха тук до края на това заседание. А, ще успеем да свършим на време, тъй като аз така е, много находчиво а, е, приех да обсъдиме е, други точки от дневния ред преди това. Следващото заседание на 20 и 21 ноември. Желая ви приятна вечер. С това приключваме заседанието за днес. Благодаря.